You, Колеги, моля заемете местата си. Искам да помоля нези, които напускат залата, да не разговарят, за да преминем към точка 7 от дневния ред. ред парламентарен контрол върху мерките за изпълнение. Както знаете, това е въпрос, на който обръщаме огромно значение, за да повишим капацитета си за контрол Днес ще се спрем на директивата за платежните услуги във вътрешния пазар и регламента за многостранни такси за обмен. Искам да приветствам нашите гости от Европейската комисия. Що се отнася до директивата за платежните услуги, Европейския банков орган излезе с два доклада. Един от тях е от декември 2015 година. Е, един от тях е за сигурната комуникация и от 11 декември е, за рамката на сътрудничество и обмен на информация между компетентните органи ще искаме да чуем повече по ключовите въпроси, що се отнася до регламента за многостранните такси обмен. Член 7 от регламента предвижда независимост между системите за платежни карти, обработващите органи да бъдат отделни. Европейския банков орган започна консултация по разработване на система за разделяне на системите за платежни карти и органи за обработка. Днес искаме да чуем обратна информация за намеренията на Европейския банков орган последващите стъпки, както и становищата на комисията. Сега ще дам думата на господин Андреас. Ще ви помоля да не говорите повече от 15 минути. Благодаря. Благо, искам да ви благодаря за тази възможност да ви представя за работата, която вършим по мандата за а, директивата за платежните услуги. Приветстваме този мандат, защото ще ни даде възможност за разработване на единен правилник в областта на финансовите услуги, плащания на дребно. Европейския банков орган държи на целите на директивата за платежни услуги за въвеждане на повече конкуренция на пазара. Кратък преглед на напредъка, който постигнахме в изпълнението на мандата. Получихме един мандат по член 7, параграф 7 за разделянето на системите за платежни карти и разработващите органи. Разработваме технически стандарти за изискванията пред схеми, системите за платежни карти и обработващите органи. Европейския банков орган беше информиран от, за този мандат доста късно, след приключването на консултацията по многостранните такси за обмен. публикувахме проектите, проекта а, за а, регулаторните технически стандарти през декември 2015 година и по време на периода за консултации проведахме проуч, публично изслушване. Проект за регулаторните технически стандарти съдържат разпоредби, свързани с организационната независимост, която смятаме да постигнем чрез функционално разделяне, независимост на висшето ръководство, но и като предвидим изключения в определени сценарии. По-нататък на независимост, която смятаме да постигнем, като осигурим формулиране изчисление на разходите въз основа на дейностите. Получихме 16 отговори на консултацията. В момента ги оценяваме и възнамеряваме да публикуваме окончателния проект за регулаторни технически стандарти през юни 2016 година. Искам да приключа с актуалната си информация по е, многостранните такси за обмен като ви кажа, че Европейския банков орган има правните правомощи да разработва регулаторни технически стандарти, няма обаче правомощия да направи така, че тези стандарти и многостранните такси за обмен да се изпълняват от финансовите институции, да се е, бъдат предмет на контрол от националните органи. За да може Европейския банков орган да изпълни тази роля, законодателите трябваше да е, изменят регламента за Европейския банков орган и да добавят е, системите за платежни карти и надзорните органи към дефиницията на финансовите институции компетентни органи. Сега за директивата за платежните услуги. Предвидени са 11 мандата за Европейския банков орган, 6 технически стандарти и 5 насоки с различни срокове от 12, 18, 24 месеца, така че работата ще трябва да приключи през януари 2018 година. Част от тях са свършени от Европейския банков орган в рамките на 12 месеца от влизането в сила. Е, започнахме работа по 7 от 11 мандати. Успоредно вече публикувахме един доклад за консултация и един дискусионен документ през 2015 година. Най-спорни тези мандати са регулаторните технически стандарти за проверка на клиентите и сигурната комуникация. Степента, до която директивата за платежните услуги ще може да постигне целта за засилване на конкуренцията, ще зависи от това как бъдат формулирани регулаторните технически стандарти те определят по какъв начин участниците на пазара ще водят комуникация с доставчиците от трети страни. Получихме само 12 месеца за да работим по този труден мандат, за да, за да получим информация на ранен етап Европейския банков орган издаде документ през 2015 година. Когато се разработват е, регулаторните технически стандарти, Европейския банков орган ще трябва да обмисли трудни компромиси между различни изисквания. Един от тези компромиси е свързан с потребността за постигане на висока степен интеграция в единия пазар е, от една страна и от друга страна улесняване на новаторството през във времето и между е, фирмите. Европейския банков орган получил 118 отговор на тази консултация. Вторият по брой отговори след създаването на органа през 2011 година. Само консултацията по възнаграждението на банкерите привлече по-голям отговор и в момента отправим оценка на отговорите и ще излезем с доклад през Лято на 2016 година и окончателните регулаторни технически стандарти ще бъдат готови през януари 2017 година. В заключение искам да ви кажа, че сме удовлетворени от постигнатия напредък при разработването на мандатите, но сме наясно с това, че ще бъдем изпратени пред, изправени пред сериозни трудности поради липса на ресурси. В бюджета за 2016 година Европейския банков орган не получи допълнителни ресурси през 2014 година от нас се поиска да направим оценка на разходите, които ще са необходими на времето за 4 мандата. Отговорихме, че ще имаме нужда от 3 служители през първата година, 2 през втората година и 11 за всяка година след това за работа по мандатите. Не получихме никакви ресурси, а броя на мандатите се увеличи от 4 на 11 и това ни поставя в трудно положение не сме в състояние да изпълним всички срокове и започнахме промяна в приоритетите на мандатите на директивата за платежните услуги. Надявам се, че това кратко встъпление е полезно и съм готов да отговоря на вашите въпроси. Благодаря. Отбелязваме вашата загриженост относно ресурсите и липсата на правни правомощия за изпълнение на а, разпоредбите на регламента за многостранен такси за обмен. Сега представите Европейската комисия. Добро утро, господин председател. Благодаря, че ни дадохте възможност да участваме в дискусиите по този въпрос. Нямам какво толкова да добавя. Мога само да кажа, че директивата за платежните услуги бе окачествена като един важен и полезен законодателен акт след приемането и миналата година. Това се дължи и на работата на парламента за отварянето на пазарите и защитата на потребителите. Свидетели сме на една класическа ситуация, на много добро разделение на правомощията. В Европейската комисия, най-вече в моята генерална дирекция, сега поставяме акцента върху въвеждането в националното законодателство на този комплексен законодателен акт – Прилагаме класически инструменти като съпътстващи мерки за подпомагане на държавите членки. Вече сме провели редица семинари за въвеждането в националното законодателство. Един бе проведен през месец януари тази година, другият ще се проведе утре. До края на тази година ще бъдат проведени още четири такива семинара. Ще продължим с тях и идната година, за да сме сигурни, че административните органи по държавите членки разполагат с необходимите познания и инструменти, за да могат точно да въведат до януари 2018 година този сложен и важен законодателен акт в националните законодателства. Има важни мерки от ниво 2, които предстои да бъдат приети. За нас е много важно въвеждането в националното законодателство да се увенчае с успех. Искаме да направим така, че законодателството от първо и второ ниво да бъде е, разработено, подготвено и приложено колкото се може по-добре. Това бе всичко от мен. По-нататък с удоволствие ще се включа в дискусията, ако е необходимо. Благодаря, Рита Фейзенбек. Благодаря. Благодаря, че ни поканихте да участваме в днешното ви заседание. Става дума за регламента за обменните такси. Този регламент влезе в сила през юни 2015 година, а небезизвестните горни граници влязоха в сила на 9 декември 2015. През юни тази година ще влезе в сила още един набор от правила това число и за обработката. Проведохме една среща с държавите членки, в която участваха представители на техните Министерства на финансите и надзорни органи. На тази среща обсъдихме прилагането на регламента. Друга такава среща ще се проведе през месец юни. Там ще се спрем най-вече върху втория набор от разпоредби. Основният въпрос е дали този регламент ще сработи, дали ще доведе до желаното от нас действие парламентът ни помоли да изготвим проучване, в което да направим оценка на регламента. Вече сме съставили екип, който работи по параметрите, които ще са необходими преди влизането в сила на регламента, параметрите за неговата оценка. Днес говорим за регулаторните технически изисквания за отделянето на схемите от обработката. Съгласно член 7 от регламента, платежните картови схеми трябва да бъдат независими по отношение на организацията, вземането на решенията и счетоводната отчетност. Европейският банков орган момента финализира работата по техническите стандарти в това отношение. През декември 2015 бе публикуван консултационен документ, през месец февруари пък бе проведено изслушване. Като цяло комисията е удовлетворена от процеса, но сме загрижени, тъй като има забавяне. Стандартите няма да могат да бъдат приети според нас преди влизането в сила на разпоредбите на 9 юни. Така отрасълът няма да знае с към какви технически стандарти трябва да се придържа. Участниците на пазара могат да се придържат към проектите на технически стандарти, публикувани от банковия орган, но няма да има сигурност, че това ще са и окончателните стандарти. Освен това, сме загрижени във връзка с някои по-конкретни въпроси. Първият е свързан с предвидената към момента дерогация за новаторските разработки. Не знаем дали тази мярка не е прекалена. Има също така и разпоредба за обработващ субект по подразбиране за картовите схеми. Това според нас би могло да е дискриминационно. Говори се също така и за въвеждането на механизъм за трансферно ценообразуване, за да не се допуска дискриминация. Имаме някои съмнения и във връзка с изпълнямостта на стандартите. Предвиден е, например, етичен кодекс за служителите на дружествата, но не са предвидени санкции и няма яснота по конкретното прилагане на този кодекс схемите могат да постигнат и договореност за така наречените споделени услуги, но няма установени критерии, които, на които трябва да отговарят тези услуги. Отблизо следим работата на банковия орган. Ще изчакаме резултатите от неговата работа, така ще видим и дали те са в съзвучие с първоначално предвиденото по регламент. Ще продължим да ви държим в течение. Благодаря. Давам думата на докладчиците по двете досиета. Първо Павло Залб. Благодаря, господин председател. Благодаря на всички ви за разясненията. Най-вече ви благодаря, че приехте поканата ни. Както знаете, по регламента за многостранните обменни такси, Европейският банков орган трябва да изработи регулаторни технически стандарти, които трябваше да представи на комисията до 9 декември миналата година. Европейският банков орган обаче излезе със своите проекти на регулаторни технически стандарти на 8 март тази година. Органът възнамерява да излезе с окончателните стандарти през месец май. Така дружествата ще имат един месец, за да отделят платежните картови схеми от обработващите субекти, така както го изисква член 7 от регламента. Какво е мнението на комисията за това забавяне? ще препоръча ли комисията на компетентните органи да отложат и прилагането на стандартите по регламента, така че отрасълът да има повече време. Благодаря, Антония Таяни. Благодаря, господин председател. Благодаря и на представителите на Европейския банков орган и на Европейската комисия за изложенията. Благодаря им за свършената работа, разработването на двата документа, системите за платежни карти и за обмен на информация между националните органи. Хубаво е, че е приключена част от процедурата, но всъщност сме в самото начало на пътя. Искам да напомня на Европейската комисия и на Европейския банков орган политическата воля на Европейския парламент, която намери израз в директивата, прията миналата година както за техническите органи, така и за правилата за комуникация. Парламента държи на технологичната неутралност на процедурата. Стандартните правила не би трябвало да бъдат инструменти за изключване на субекти от пазара. Това въжи за всички. Тази процедура трябва да дава възможност на всички да участват, следователно трябва да бъде замислена по отворен и неутролен начин. Всички от трети страни до потребителите трябва да могат да разберат тези процедури, да не допускаме бюрократичен език, да не пропускаме поведение, което да ограничава участието в тази нова система, която има голямо значение, кои, чиято цел е да направи по-достъпна системата за разплащания. Европейския парламент внимателно ще следи за спорта за изпълнението на волята му. Искам да кажа това много ясно, както на Европейския банков орган, така и на комисията, защото за нас това е истинския приоритет. Ние не искаме да има възможности за разделяне и за изключване на евентуални участници. Убеден съм, че и банковият орган и комисията ще дадат позитивен орган на това, за което настоява парламентът. Докладчите в сянка Оли Людвигсон. Благодаря. Въпросът за отделянето на извършващите плащанията и обработващите субекти е нещо изключително важно, за да се гарантира конкуренцията на пазара. Конкуренцията е смисъла на целия регламент. По-добрата конкуренция ще доведе до намаляване на разходите за потребителите и малките дружества и за създаването на един истински единен пазар. За съжаление обаче този дебат се води твърде късно по време на мандата. Трябва да видим как този принцип на разделението може да се приложи на практика регулаторният технически стандарт е, е стъпка във вярната посока. Важно е, е да не се разводнява преди да се изготви окончателния вариант и да бъде отслабен текста. Важно е прилагането на техническите стандарти да се осъществява по подобаващ начин. Не е приемливо някои участници на пазара започнат да нарушават установените правила. Трябва да се следи отблизо ситуацията. Относно директивата за платежните услуги, тук също трябва да се види дали тя се прилага както трябва. Ние искаме да има справедлива конкуренция, която да бъде здравословна, продуктивна. За целта е необходима равнопоставеност. Това е ясно при законодателните актове от първи порядък. Има различни принципи, които трябва да бъдат спазвани. На първо място изисквания за сигурността. Потребителите трябва да се чувстват в безопасност във всеки един момент. На следващо място не трябва да има разпоредби, които да стопират работата на съществуващите вече на пазара участници и на техните бизнес модели. Не би било приемливо да се налагат и определени бизнес модели на участници на пазара. Съществуващите модели могат да бъдат използвани за обработката на плащанията. Това е правило от първи ред и трябва да е в съответствие с правилата от втори ред. Освен това, трябва да се ограничат възможностите на банките да ограничават пазара с конкретни мерки, тъй като сега има подобни проблеми. Доставчиците, които са трети страни, трябва да гарантират продуктите да не се превръщат в непривлекателни за потребителите. Ние не искаме банките да избягват конкуренцията, като насочват инвестициите в собствените им системи. Третите страни доставчици трябва да могат също да използват различни платформи, компютри, iPad-ове, мобилни телефони. Те трябва да бъдат максимално отворени в бъдеще. Всичко това е технически сложно, но общата линия е съвсем проста. Това, което е необходимо е да се създадат набор от правила, които да гарантират справедлива конкуренция, която да дава възможности на всички участници на пазара. И това трябва да се отчита при изготвянето на техническите стандарти. Благодаря. Ашли Фокс има думата. Благодаря, господин председателю. Ако Искам да говоря за регламента за обменните такси първо. Колегите казаха, че са информирани твърде късно за този проект. Това е меко казано, тъй като ние получихме искането за тези регулаторни технически стандарти чак в края на трилога. Роля на законодателите е да критикува за слабости Европейския банков орган, ако не се спазват сроковете, например. Като законодатели ние трябва да сме по-внимателни, когато искаме от комисията и от останалите европейски органи изготвянето на документи, в къси срокове и представенето им пред комисията и след това питаме защо не е станало по-бързо. Ако им дадем обаче малко повече време, ние трябва да искаме тези стандарти в края на триалога, както стана случая. Ние знаем, че това не е формата, в който се стига до най-добро законодателство, защото компромисите се постигат в последния момент. Съветът, а не парламента, поиска тези технически стандарти да бъдат изготвени. Това е виждането ми за това как стигнахме до тук. Искам да попитам както комисията, така и Европейския банков орган, че това, което искаме да избегнем е да се дава преференциално от преференции на собствените услуги, а не на възможности за конкуренция. Ако има констатирани нарушения в миналото, в разделенето на функциите, което предлагаме, какви мерки са предприемания. На следващо място, считате ли, че само разделяне на счетоводната дейност и организирането на процеса може да доведе до справене с евентуални нарушения. Искам сега да премина към директивата за платежните услуги номер 2. В Обединеното кралство има създадена отворена банкова група. Там участват банки и финтек дружества, за да създадат интерфейси за да може да се споделят банкови данни безопасно между банките и трети доставчици. В доклада, който беше изготвен, се казва, че общите стандарти трябва да улеснят банките в проверката дали доставчиците тези страни имат нужните мерки, свързани с сигурността. Целта е да се намалят измамите за клиентите. Тази работна група в Леденото кралство предлага създаването на орган, който да одобрява третите страни доставчици и да изготвя позитивен списък на тези, които отговарят на изискванията. Това може да се направи и на равнище Европейски съюз за да може да се постигне нужния баланс между сигурността и отговорността. Благодаря, Софи Инфелд има думата. Благодаря, господин председателю. Аз съм съгласна с последното предложение, направено от Ашли. Ако видя какъв е пример в моята страна, мога да кажа, че има банки, които използват липсата към момента на общи стандарти, за да не допускат навлизане на пазара на други участници и това изопачава конкуренцията. Така че предложението е са стъпка в вярната посока. Преди да влязат в сила нормите, заложени в директивата за платежните услуги, е, те изпреварващо предприемат действия, които затрудняват отварянето на пазара. Аз поисках въпроса за СЕПА, за едината зона за плащане в евро, да бъде включен в този документ. Господин председател, вие не споменахте този въпрос. Аз искам Европейската комисия да докладва как се прилага СЕПА, тъй като има данни от гражданите, които се натъкват на проблеми. Ние получихме на късен етап един много кратък отговор от Европейската комисия. Считам, че СЕПА заслужава един по-детайлен доклад относно прилагането и не знае дали това не е поискано от секретарията на ИКОН. Ако това все още не е направено, можем да обмислим изготвянето на подобен доклад в близко бъдеще. Благодаря ви. Не виждам мати карти. Господин Рейман. Благодаря, господин председателю. Говоря от Свен Гиголд. Искам да кажа едно нещо и да задам въпроси. Относно плащанията с карти, Последните събития показват, че доставчиците на кредитни карти се опитват да заобиколят таваните, които са установени за обменните такси в регламента на Европейския съюз, твърдейки, че таксите за тези карти не са обхванати от регламента. Има ли констатирани такива случаи? Ако комисията е забелязала такива случаи, какви мерки са предприяти или пък биха били предприяти, ако се забележат подобни в бъдеще? Относно прилагането на директивата за платежните услуги 2, как ще се разглежда а, идентифицирането на електронните плащания? особено когато става дума за плащания на закупени стоки или услуги. Благодаря. Марко Вали има думата. Нямам. Няма да се изказвам. Не виждам и Барбара Капел. И затова можем да дадем думата пак на Андрея Рия. Да, благодаря по първия въпрос, който беше повдигнат за забавянето в регулаторните технически стандарти и разделението по регламента за многостранните обменни такси. Искам да кажа следното. Ние много да искаме да спазим а, сроковете. За съжаление, има случаи, в които не можем да реагираме. Мандатът дойде късно и не можехме да започнем работа, докато течаха преговорите. Това е област, в която а, имаме нужда от информация от системите за платежни карти и от а, обработващите органи. По въпроса за ресурсите не искам а, твърде много да спирам на този въпрос. Преди един месец имахме само един експерт по платежните услуги. Някои от техническите стандарти ще влязат в сила след влизането в сила на първичното законодателство. Това всъщност не е толкова необичайно. Няколко мандата, които ни бяха предоставени, предвиждат а, в пос... влизането в сила на регулаторните технически стандарти да влязат в сила в... с, с закъснение и предвидено е не можем да не предвидим известно изоставане. В консултативния документ ние ще посочим, че очакваме окончателния стандарт да е готов горе-долу в периода, в който изискванията станат задължителни и за системите за платежни карти, и за обработващите субекти, за да могат да постигнат своята независимост – като се позовават на тези стандарти, а също така и властите да се, да използват тези стандарти при своите правоприлагащи мерки. Наясно сме с акцента, който поставя парламента върху необходимостта от неутралитет, стандартите да са отворени и потребителите да усетят конкретна полза. Това е много сериозен мотив в нашата работа и сме готови да работим с вас, за да постигнем тези цели. Радвам се, че смятате, че регулаторните технически стандарти вървят в правилната посока. Получихме коментари и се надяваме на окончателен резултат съвсем скоро. Ние не се опитваме да принудим съществуващите играчи да спазват определен бизнес модел. Целта ни е да има пропорционалност и да се е, държи сметка за различията в практиката, без да отстъпваме обаче от основните принципи, предвидени в законодателството. Не знам дали колегите имат желание да повдигнат, да отговорите някои въпроси. Някои от въпросите не бива да се задават а, на нас, не сме ние компетентните, които да им а, отговорят. Има аспекти на сигурността, за които ние не отговаряме но за директивата за платежните услуги ние имаме мандат да осигурим сближаване на практиката между властите или поне в сегашния контекст ние сме готови да оказваме подкрепа на взаимодействието между органите. Ще спра до тук. Благодаря. Господин Савес. Най-напред по регламента за многостранните такси за обмен. По въпроса на господин Залба, дали спазване, изпълнението на член 7 трябва да се забави, според нас това не е необходимо. Националните органи могат да приложат тази разпоредба и не бива да забравяме, че член 7.6 предвижда Европейския банков орган да разработи стандарти, може да ги разработи, но не е длъжен. Смятаме, че националните органи могат да приложат разпоредбата във вида, в който е. Разбира се, могат да се позоват на стандартите, публикувани от банкови орган, но не са длъжни, така че не е необходимо да се отложи изпълнението. Отбелязахме казаното от господин Людвигсън, че е, не бива да се е, размива е, ефекта на регламента. Ще обсъдим този въпрос с Европейския банков орган. Господин Фокс, хубаво е, когато парламентът е готов да даде на комисията и съвета повече време. Стандартите нямаше задължение да разработваме не на стандартите. Хубаво е, че са разработени, хубаво е, че беше потърсено мнението на сектора и е, това, но нямаше задължение това да стане. Но резултатът е добър. Не смятаме, че има нужда от отлагане. Смятаме, че Европейския банков орган полага огромни усилия, така че не ги критикуваме. Сега, за примерите, които поискахте, дали отсъствието на разделянето води до проблем? Има такива примери в енергетиката. Редовно получаваме неформални оплаквания от участници в сектора обработване, в които казват, че системите за платежните карти използват само свои обработващи фирми. В Холандия, в края, в края на 90-те години, орган защита на конкуренцията принуди банките да се от, от, от, отърват от а, общо държавна инфраструктура. И това е пример за разделяне. Банките в а, рамките на единната зона за плащания в евро решиха да създадат своя инфраструктура. Това беше прието от, от ЕЦБ, която работи стандарти за системи за платежни карти. Сега последното казаното от господин Гиголт. Е, наясно ли е комисията, че а, е, има оплакване за въвеждането на нови такси? Да. Отнасяме се много сериозно към тях. Трябва да бъдем малко предпазливи в смисъл, че регламента за многостранните такси за обмен е, може да се заобиколи само ако има прехвърляне на средства от придобиващата страна към издаващата. Наясно сме с обвиненията и твърденията и ако те стигнат до нас, ние ще ги анализираме заедно с националните надзорни органи, които може би са първите, които трябва да се занимаят с тях. Благодаря, господин Савес. Благодаря, господин председател. Няколко думи по-конкретно по директивата за платежните услуги. Съгласни сме с казаното от господин Таяни, господин Людвиксън, че основните принципи на директивата за платежните услуги трябва да се спазят. И а, ние спазваме първоначалните е, тези първоначални принципи, като следим процеса на а, транспониране. Това се извършва чрез редовно наблюдение. Що се отнася до представите, че банковия сектор се опитва да спре нови участници от, да навлязат на пазара и ние чуваме подобни обвинения. Имаме а, контакти с а, сектора и можем да кажем, че сме наясно с това, че много банки подго... се готвят сериозно за а, изпълнението на директивата за платежните услуги. Те се опитват да адаптират част от информационната си инфраструктура. Очевидно, мненията тук са различни, но е ясно, че пазарът се готви за тези големи промени, които ще се реализират през януари 2018 година. Сега по конкретните усилия в Обединеното кралство ясно, очевидно ние прочетахме с голям интерес документите на работната група и поддържаме контакти с много участници. В Обединеното кралство има множество такива и те са много активни. Що се отнася до възможността за органи, които да правят а, проверки, а, няма такова предложение. Аз лично смятам, че за момента трябва да се съсредоточим върху доброто транспониране на мерките от първо ниво разработването, спазването на регулаторните технически стандарти. И накрая на въпроса на госпожа Интвелт за единната зона за плащания в Еврокомисията и тук работи активно. Крайният срок е отложен от февруари 2014 година. Вече сме с две години, изоставаме с две години. Всички държави членки се изправят носят отговорност за спазването, но много граждани се оплакват от проблемите с директния дебит. Ние започнахме 10 пилотни дела срещу 10 държави членки. Ситуацията се промени, особено в 4, 4 държави членки, откъдето идваха повечето оплаквания. Имам предвид 4 големи държави членки на еврозоната. Наскоро не сме получавали оплаквания от крайни потребители. Очевидно, според нас това говори за положени усилия и ни уведомяват за компетентния орган, който следи за спазването на изискванията за едината зона за плащане в брой. Благодаря. Благодаря за вашия, вашите отговори. Надявам се, че сте доволни от отговорите и сега можем да приключим с точ, тази точка, посветена на, пар, на парламентарния контрол. Благодаря на представителите на Европейския банков а, орган и на Европейската комисия. Сега ще прекъснем и ще продължим в 11.45 с гласуване.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 Dear colleagues, please take seat. Уважаеми колеги, моля заемете местата си, за да започнем с гласуването. Нека изпробваме системата за гласуване. Моля, гласувайте. Please, still some colleagues to vote for the test. Okay. Excellent. Добре, отлично. Изпитването се приема. Започваме с гласуването по първия доклад Дария Русати задължителен автоматичен обмен на информация в областта на данъчното облагане. Изменение 78 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 70, 81 за, против. Електронна проверка по 81. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 81. 84 за, против, електронна проверка по 84. Моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 85 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 86 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 87 за. Против. Въздържали се. Не виждам точно какъв е резултатът. Нека проверим електронно. Би трябвало да се отхвърля. Край на гласуването. Приема се. 88 за, против, въздържали се. Електронна проверка по 88. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 89. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 92. За. Против. Въздържали се. Електронна проверка. Мисля, че се отхвърля. E Един глас от НП в повече. Край на гласуването. Отхвърля се. 90 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 91 за, против, въздържали се. Отхвърля се. Компромисно А за, против, въздържали се, приема се. Изменение 96 за, против, въздържали се. Електронна проверка по 96. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. С един глас разлика. 97 за, против, въздържали се. Електронна проверка по 97. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 98 за, против, въздържали се. Електронна проверка по 98. Край на гласуването. Приема се. 99 за, против, въздържали се, приема се. 100 за, против, въздържали се. Мисля, че се приема, но нека проверим. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. С един глас разлика. Изменение 101. За, против, въздържали се, отхвърля се. 102. За, против, въздържали се, отхвърля се. 103. За, против, въздържали се, приема се. 107. За, против, въздържали се, приема се. Електронна проверка. Край на гласуването. Отхвърля се. Съжалявам, но реших, че е НП гласува за. 108 за, против, Електронна проверка. Rejected 109. Отхвърля се 109. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 110. За. Против. Електронна проверка по 110. colleagues to vote. Vote is closed. Край на гласуването. Отхвърля се. 111 за, против, въздържали се, отхвърля се. 104 за, против, въздържали се. Трябва да проверим електронно. Моля колегите от СПД да вдигат ръка, защото иначе всеки път ще трябва да проверяваме електронно. Край на гласуването. Отхвърля се 112 за, против, въздържали се. Отхвърля се 113 за, против, въздържали се. Електронна проверка по 113. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 114 за, против, въздържали се. Същото е мнозинството тук, но нека проверим защото не вдигате достатъчно високо ръка. Край на гласуването. Отхвърля се. 115 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 116 за, против. Електронна проверка. Close. Край на гласуването. Отхвърля се с един глас разлика. 117 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно Б. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. 121 за, извинете, изменение 6 за,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 27 за, против, въздържали се, отхвърля се. 128 за, против, електронна проверка по 128. Край на гласуването. Отхвърля се. 129 за, против, въздържали се. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. Отхвърля се 130 за, против, въздържали се. Отхвърля се. Електронна проверка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 131 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 132 за, против, въздържали се. Приема се. 137 за, против. В... Електронна проверка по 137. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 138 за, против, въздържали се. Електронна проверка. Край на гласуването. Отхвърля се. С равен брой гласове за и против. 139 за, против. Електронна проверка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 140 за, против, въздържали се, отхвърля се. Електронна проверка. Моля, гласувайте. Като че ли НП гласува против, но след това вдигнахте ръка. Щом сте за, значи със сигурност се приема. Край на гласуването. Приема се. 141 за, против, въздържали се. Електронна проверка по 141. Closed. Край на гласуването. Отново равен брой гласове за и против. Отхвърля се 142. За, против. Електронна проверка. Vote is closed. Rejected. Um, Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 7 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 8 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно С за, против, въздържали се, приема се. Изменение 15 за, против, въздържали се. Електронна проверка по 15. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 16 за, против, въздържали се. Същото мнозинство като преди. Приема се. 17 за, против, електронно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромисно Д за против, въздържали се, приема се. Компромисно е, за, против, въздържали се, приема се. Изменение 34 за, против, АОД против. Нека проверим електронно. Би трябвало да се отхвърля. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 35 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 36, не, 37 за, против, въздържали се, приема се. 38 за, против, въздържали се, отхвърля се. 40 за, против, въздържали се, електронна проверка. Мисля, че се отхвърля, но нека проверим. Край на гласуването. Отхвърля се. 41 за, против, въздържали се, отхвърля се. 42 за, против. Електронна проверка по 42. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. С един глас разлика. Компромисно F за, против, въздържали се, приема се. Изменение 45 за, против, електронна проверка. Моля, гласувайте. E един глас от НП в повече. Край на гласуването. Отхвърля се с един глас разлика. Изменение 46 за, против, въздържали се, отхвърля се. 47 за, против, електронна проверка по 47. Моля, гласувайте. Oh, yeah. well, Приема се. Компромисно Г. За против, въздържали се, приема се. Компромисно хаш за, против, въздържали се, приема се. Изменение 60 за, против, въздържали се, електронна проверка. Мисля, че се приема. Two colleagues to vote yet. Двама колеги още не са гласували. Край на гласуването. Равен брой гласове за и против. Отхвърля се. 61 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. НП за ли или против? Електронна проверка. Край на гласуването. Отхвърля се. 62 за, против, въздържали се. Електронна проверка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 63 за, против, въздържали се. Електронна проверка. Не можах да разбера как гласува Алде. Като че ли ще се отхвърли. Край на гласуването. Отхвърля се. 64 за. Против. Електронна проверка по 64. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. С един глас разлика. 65 за. Против. Гласуваме електронно по 65. Край на гласуването равен брой гласове за и против. Отхвърля се 66 за, против. Електронна проверка по 66. <laughs> Eh, Край на гласуването. Отхвърля се с един глас разлика. Много малка разлика между гласовете за и против днес. 69 за, против. Електронна проверка по 69. Моля, гласувайте. Closed. Край на гласуването. Приема се. 70 за, против, въздържали се. Електронна проверка по 70. Моля, гласувайте. Directly we would. Vote is closed. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 3. Няма да гласуваме по него. 71 за, против, въздържали се, отхвърля се. 72 за, против. Електронна проверка по 72. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 73 за. Против. Електронна проверка по 73. Край на гласуването. Приема се. 74 за. Против същото мнозинство като предишното. Приема се 75 за, против, въздържали се, отхвърля се. 76 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно и за, против, въздържали се, приема се. 67 и 68 разделно гласуване. 2 поименни гласувания. Гласуваме електронно по 67. Моля, гласувайте. Yeah, I... is... Край на гласуването. Отхвърля се. 68. Също поименно гласуване. Моля, гласувайте. Секретарият is от секретарията ми казаха, че не са идентични, така че трябва да ги гласуваме по-отделно. Гласуваме електронно по 68. Vote, but... Двама колеги още не. Още един колега още не е гласувал. Край на гласуването. Отхвърля се. 133. За. Против. Въздържали се. Електронна проверка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 39. 39 отпада. 135. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Електронна проверка по 135. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 134 за, против, въздържали се, отхвърля се. 136 за, против, въздържали се, отхвърля се. Гласуваме по целия текст с измененията, по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 46 гласа за, няма гласове против, 11 въздържали се. Гласуваме по законодателната резолюция. Моля, гласувайте. Roll call vote as well. Също поименно гласуване. strange. Please vote. Моля, гласувайте. Доста колеги още не са гласували. Един глас от НП в повече. Край на гласуването. 45 гласа за, няма гласове против, 11 въздържали се. Приема се. Поздравления за докладчика. Гласуваме по проекто доклада на Якоб Фан Вайтсекер с препоръка към комисията за виртуалните валути. Компромис А. За, против, въздържали се, приема се. Имко 9. За, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис Б. За, против, въздържали се, приема се. Компромис С. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 60 за. Е НП зали са? Против. Въздържали се. Струваме се, че се отвърля, но нека да проверим електронна проверка. Моля, гласувайте.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 за, против, въздържали се, приема се. Компромис F за, против, въздържали се, приема се. Компромис Г за, против, въздържали се, приема се. Изменение 84 за, против, въздържали се, приема се. 85 за, против, електронна проверка, изменение 85, моля гласувайте.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 против, въздържали се, приема се. Имко 14 за, против, въздържали се, приема се. Съображение 1. Можем да гласуваме амблок тези съображения. Имате ли нещо против да ги гласуваме амблок? Да. За, против, въздържали се, приема се. Трето изменение. Кой е за? против, въздържали се, отхвърля се, компромис М за, против, въздържали се, приема се, изменение 8 за, против, въздържали се, отхвърля се, имко, не, имко 2, всъщност за, против, въздържали се, отхвърля се, 9 за, против, въздържали се, отхвърля се, десето за, против електронна проверка, изменение 10. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 11 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 12 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 13 за, против,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 54 гласа за, 1 против, 2 въздържали се. Приема се. Поздравления за докладчика. Сега. Преминаваме към гласуване на доклада на господин Столожан. Това е най-дългото заглавие до момента. Няма да го чета. Фундация за международни стандарти за финансово отчитане, Европейска консултативна група за финансова отчетност, Назорен съвет за отчитане и отразяване на обществения интерес. Компромис А за, против, въздържали се, приема се. Компромис Б с устно изменение от групата на зелените за, против, електронна проверка. Моля, гласувайте.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 против, въздържали се, приема се 49 за, против, въздържали се, отхвърля се 50 за, против, въздържали се, приема се 51 изменение с устно изменение. Кой е за? Против? Електронна проверка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 52 за. Против. Електронна проверка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис Д, първа част, кой е за? Против, въздържали се, приема се. Втора част, за, против, въздържали се, приема се. Компромис Е, за, против, въздържали се, приема се. Изменение 60, за, против, въздържали се, отхвърля се. 62, за, против, електронна проверка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис F за. Против. Въздържали се. Приема се. Конт 11 с устно изменение. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Компромис Г за. Против. Въздържали се. Приема се. 66-то изменение за, против, Електронна проверка. Моля, гласувайте. 66 и изменение. Край на гласуването. Отхвърля се компромис хаш, първа част. Извинете, компромис хаш с устно изменение. Кой е за? Против? Електронна проверка. Моля, гласувайте. Компромисното изменение с устното изменение към него. Някои колеги все още не са гласували. Край на гласуването. Отхвърля се с един глас в повече. Гласуваме първоначалния текст на хаш за, против, въздържали се, приема се. 71 изменение за, против. Електронна проверка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се компромис и за, против, въздържали се. Приема се. Десети параграф, първоначален текст за, против, въздържали се, приема се, компромис Х, Джей, за, против, въздържали се, приема се.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 против, въздържали се, приема се, 87 за, против, електронна проверка, 87 изменение, моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се с един глас повече, 88 за, против, въздържали се, приема се, 89 за, против, мисля, че имаме същото мнозинство, но нека да проверим. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се с един глас повече. 90-то изменение с устно изменение от докладчика. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. 91 за. Против, въздържали се, приема се. 92 за. Против, въздържали се, отхвърля се. Първоначален текст не се гласува. Компромис М за, против, въздържали се, приема се. Компромис Н с устно изменение. И след това разделно гласуване. Първо гласуваме първата част с устното изменение. Кой е за? Против? въздържали се. Струва ми се, че се отхвърля, но нека да проверим, за да сме сигурни. И така, първата част с устното изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Да, отхвърля се. Сега гласуваме втората част. Не трябва ли да гласуваме първата част без измененията? Не, втората част гласуваме. Кой е за втората част? Кой е за втората част? За. Против. Електронна проверка по втората част. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Трета част. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. Четвърта част. За. Против, въздържали се, приема се. 99-то изменение за. Против, въздържали се, приема се. Компромис О. За. Против, въздържали се, приема се. Параграф 18, първоначален текст за, против, въздържали се, приема се Съображение 1, първоначален текст за, против, въздържали се, приема се. Изменение 1 за, против, въздържали се, приема се. Съображение 2 за, против, въздържали се, приема се. Второ изменение за, против, въздържали се, приема се. 3 за, против, въздържали се, приема се.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 Първоначален текст е от 13 до 14 за, против, въздържали се, приема се. Седмо изменение за, против, въздържали се, приема се. Първоначален текст е по 15 за, против, въздържали се, приема се. 15 бе с устно изменение за, против, въздържали се, приема се. Първоначален текст е от 16 до 18 за, против, въздържали се, приема се. Компромис П за, против, въздържали се, приема се Приема се 12-то изменение за, против, въздържали се. Приема се компромис Q за, против, въздържали се. Приема се изменение 16-то с устно изменение от докладчика за, против, въздържали се. Приема се компромис R за, против, въздържали се, приема се. Компромис С за, против, въздържали се, приема се. 12 и първо изменение с, с устно изменение от докладчика за, против, електронна проверка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се компромис Т за, против, въздържали се. Приема се компромис ТА за, против, въздържали се, приема се, компромис Ю за, против, въздържали се, приема се, компромис Ю А за, против, въздържали се, приема се, компромис В за, против, въздържали се, приема се, 33-то изменение за, против, въздържали се, приема се, J, първоначален текст за, против, въздържали се, приема се, компромис W, за, против, въздържали се, приема се, 36-то изменение за, против, въздържали се, приема се. Съображение М, първоначален текст, за, против, въздържали се, приема се. Сега гласуваме целия текст с измененията. По именно гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 52 гласа за, 5 въздържали се. Поздравление за докладчика. И окончателно гласуваме проектостановището на господин Тремоза относно мониторинг върху прилагането на правото на Съюза, годишен доклад за 2014 година. Компромис АА за против въздържали се приема се. Компромиса за против, въздържали се, приема се. Компромис Б. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 12. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 13. За, против, въздържали се, приема се. 14 изменение. За, против, въздържали се. Проверка. 14 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 15. За, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис БА за, против, въздържали се, приема се. Компромис С, първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. Компромис Д за, против, въздържали се, приема се. Компромис Е в две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против. Проверка на втората част. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 30 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 32 за. Против. Въздържали се. Да проверим. Край на гласуването. Отхвърля се компромис F за, против, въздържали се, приема се изменение 38 за, против. Проверка на 38. Vote is closed.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 Край на гласуването. Приема се. Компромис J за, против, въздържали се, приема се. Изменение 63 за, против, въздържали се. Моля, гласувайте. Проверяваме. Vote is closed. Rejected. Compromise. Отхвърля се компромис К за, против, въздържали се, приема се изменение 70 за, против, въздържали се. Мисля, че се приема, но да проверим. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 71 за, против, въздържали се, приема се. Компромис Л за, против, въздържали се, приема се. Изменени 78 за, против. Проверка на 78 изменение. Гласувайте. 78 изменение. Край на гласуването. Отхвърля се. Сега гласуваме текста с измененията. Моля, гласувайте. Поименно гласуване. Vote is closed. Край на гласуването. 32 за, 24 против но въздържали се. Поздравления за докладчика. Можем да приключим на този етап. Следващото заседание понеделник след обяда у 23 май от 3 до 6.30 и вторник от 9 до 12.30. Благодаря ви. Закривам заседанието.